¿Dónde está? Ah, sí, la, la, la pregunta, bueno, la pregunta traigo varias. Eh, un... Аз имам множество въпроси. Първият въпрос е какво прави Европейския съюз и какво смята да направи за признаването на временния президент господин Гуайдо след изтичането на 8-дневния ултиматум, даден от Европейския съюз за неговото признаване. Вторият ми въпрос, знаете, че го пратих и писменно, беше дали върховният представител и заместник-председател госпожа Могерини – може би трябва да изчака малко. Много е шумно в залата, казва ораторката. Proviamo un Хайде да се опитаме малко по-тихо да е в залата. Si no esperamos que la gente entre, se siente y, y ya. Да почакаме, може би, всички да влязат, да седнат. Eh, bueno, voy otra vez porque había mucho ruido. Eh, estoy... Ще продължа и ще повторя първия си въпрос заради шума в залата. Първият въпрос беше какво се прави от Европейския съюз по отношение на признаването на временния президент господин Гуайдо след изтичането на 8-дневния ултиматум на Европейския съюз. Вторият въпрос беше дали върховният представител и заместник председател госпожа Могерини води разговори с двете държави членки Италия и Словакия за това те също да се присъединят към 26-те, вече признали господин Гуайдо за временен президент на Венецуела. На трето място, дали Международната група за контакт която би трябвало да разреши кризата. В Венецуела има някакви нови предложения и също нещо, което е много важно с оглед на това, че на 23 февруари би трябвало в Венецуела да влезе хуманитарната помощ, какви мерки взима Европейския съюз и какво би станало след като е възможно господин Мадуро да продължи да блокира влизането на хуманитарната помощ. Същевременно има милиони, които чакат на границата с Колумбия, за да емигрират. Дали санкциите ще бъдат удължени? Благодаря. Благодаря за отговор. Давам думата на госпожа Лоренцо. Заповядайте. Благодаря ви и добро утро. Декларацията на върховния представител заявява ясно, и тук цитирам, президентските избори във Венецуела не бяха нито свободни, нито честни, нито доведоха до легитимно правителство. Ясно е, че страната има нужда от нови избори – в резултат на това ние отново призовахме да се свикат открити и честни избори за президент в Венецуела, за да се изпълни конституционния ред. Европейският съюз също така преповтори своята подкрепа за Народното събрание на Венецуела, легитимно избран орган, чието правомощия трябва да се зачитат, включително и безопасността на неговите членове. Ние твърдо вярваме, че единственото възможно решение е мирното приобщаващо решение. Това е решение и на острата социална криза – Същевременно нямаше обявяване на нови избори след ултиматума, затова Европейският съюз обмисля нови действия, е, които да отговарят и на член 233 от Венецуелската конституция. Ние Имаме рамка, подкрепена от 26 държави членки, както каза и почитаемата госпожа член на Европейския парламент. Сега, разбира се, чакаме новите избори, но дори и държавите членки, които не признават господин Гуайдо, споделят виждането от нашата декларация и са подкрепили и Народното събрание на Венецуела и господин Гуайдо като негов председател. Разбира се, има някои правни ограничения, така че определени държави и членки се оказват в невъзможност пряко да заявят подкрепя за господин Гуайдо, като се има предвид сложната обстановка във Венецуела. Въпреки това, ние сме убедени, че Европейският съюз успя да излезе с последователна позиция благодарение на нашето сътрудничество. И тази позиция не е неутрална. Европейският съюз остава единен в своята оценка, че са необходими свободни и честни президентски избори. Освен това, ние разчитаме и на Международната група за контакти, докато продължаваме да оказваме натиск, правят го и нашите партньори. Първата среща на групата се проведе на 7 януари в Монтевидео. Продължава наблюдението на политическия процес, като целта е да има избори, а не отворен диалог. Освен това, имаме техническа мисия. В момента членовете са на път за Каракас. Сряда и четвъртък те ще обсъдят условията, гаранциите за новите избори и необходимостта от хуманитарна помощ. Резултатите от тази мисия ще бъдат обсъдени на 28 февруари на среща на високопоставени служители. Подготвя се и министерското заседание през март, може би в Латинска Америка. И накрая нека ви напомня, че са наложени ограничителни мерки срещу 18 високопоставени служители от Венецуела. Те си остават част от политиката на Европейския съюз, за да може Венецуела да се върне към демокрацията. Бихме могли да обмислим и допълнителни мерки в зависимост от обстоятелствата – Тематиката се обсъжда и в съответните работни групи в съвета. Благодаря, благодаря за непрекъснатия интерес на Европейския парламент към тази тема и подкрепата за мирен изход от венецуелската криза. Грация. Добре, благодаря. Надявам се, е, че сте удовлетворени. И е, да продължим с тебе разискванията. Да. Да, получих изчерпателен отговор, но ако ми позволите, аз не виждам как могат да се организират демократични избори, след като чакаме да ги организира човек, който не е демократ. И освен това, много ме притеснява темата за хуманитарната помощ. Вие казахте, че на 28 февруари този въпрос също ще бъде разгледан, но помощта чака на границата. Всичко е много сложно. Ние не можем да чакаме и междувременно да нямаме позиция за тази помощ, която чака на място. Благодаря. Бе, грация, грация. Добре, благодаря, благодаря на представителя на СВД за отговора. Сега можем да поканим и гостите ни. Моля да поканите гостите ни. Bene. Предстои ни много важно изслушване относно атаките срещу правната професия и адвокатите, защитаващи правата на човека. И има превод на руски, нали? Канал 26. Правата на човека, както знаете, могат да бъдат защитавани и отстоявани само в контекст, в който представителите на, прав... на адвокатската професия могат да вършат работата си без заплахи и пречки пред основните гаранции и защити на работата им. Няма съмнение, че е, има все повече тревога във връзка с е, турмоза и заплахите и нападките срещу адвокати, които се борят да вършат легитимната си дейност за защита на своите клиенти. В много страни на, намесата на държавата подкопава адвокатските професия, както и адвокатските колеги и функционирането на съдилището посредством избора на, съди, на конкретни съди за така наречени политически дела. В много случаи адвокатите са жертви на обвинения, произволно задържане и присъди, защото независимо, че извършва своята дейност при първо спазване на закона. Такъв е случаят с китайски адвокат Уанг Куанжанг, който беше осъден а, доста след а, изчезването му в следствие на така наречената репресия на 709-те. Аз представих декларация през януари. Следим с тревога съдбата на Насрин Сотодег в Иран, за която имаме особена отговорност, тъй като е лауреат на наградата Сахаров. Това е дебат, който се води на други места, например в Парламентарната асамблея, която поиска Европейска конвенция за защита на адвокатите. Благодаря на гостите. Те ще представят своята гледна точка. Веднага започвам. с, с, с Патри Хенри, председател на Комитета за правата на човека, съвет на адвокатските колеги, на европейските адвокатски колеги. Всички, е, давам на всички по 8 минути. Благодаря, господин председател. Уважаеми дами и господа, Целта на адвоката е да може да помогне на даден мъж или жена да останат на краката си, да защити тяхното достоинство, когато тези хора са смазани от държавната машина и сложността на закона. Адвоката трябва да им помогне да ги разбере и да ги защити. Адвокатът е личност, която работи и защитава човека а, срещу обществото. Адвокатът защитава правата на човека, така че те да не останат само на хартия. Но разбира се, адвокатът дразни. Дразни, когато има някакъв хегемонен проект – дразни тези, които искат да потискат останалите. Адвокатът е в опасност, той бива заплашван затварян, измъчван, изтезаван. От 1998 година до сега виждаме, че непрекъснато нарастват различните жалби, свързани с това, което се прави особено когато адвокатът представлява някой, който е политически неудобен. В множество случаи виждаме заплашване, тормоз или задължение – Необходимо е адвоката да бъде защитен от такива права. Всъщност, 2017 година имахме ужасяващи цифри. Репресията срещу адвокатите нараства и това е най-видимата професия след тази на журналистите. Имаме 106 убити адвокати само 2017 година. По-настоящем репресията срещу адвокатите продължава. Когато се говори за Всеобщата декларация по правата на човека, трябва да се има предвид че нас ни обвиняват в това, че ние защитаваме капиталистите, колониалистите, юдеохристиянската традиция и всякакви други оксиморони. Това е опростенчески дискурс. Адвокатите е, се превръщат в виновници за вътрешните проблеми. И всъщност, когато адвокатът не се подчинява, той се превръща също в бунтовник. Разбира се, вярно е, че по някакъв начин правата на човека са свързани с парламентарната демокрация. Това е контекста, в който те са родени. По-настоящем е, виждаме обаче и е, предела на тази демокрация с популистите, с фейк нюс, и капацитета на много от политическите партии, който е свързан и с визия най-вече за печелене на избори. Същевременно е необходимо да няма такава пирамидна структура на властта и да бъдем по-близо до гражданите. Но ако адвокатите са свързани с западната демокрация, разбира се, те също не са безупречни. Необходимо е да се съобразяват с професионалната тайна, с задълженията на адвоката. Това не са автоматично разработвани ценности. Адвокатите са гаранти и на солидарността, на легитимността, на човечността адвокатите осигуряват правната сигурност. Необходимо е да се гарантира по този начин, че няма да има произволни конфискации на стоки, например, че правната сигурност ще бъде условие и за економическия растеж. И това е невъзможно да се направи по устойчив начин, когато има тирания. Правата на човека имат своята стойност не само в чисто човешки план, но и в економически план. Именно за това трябва да се борим с нападенията срещу адвокатите. Не може в Китай един адвокат да бъде затворен, да няма никакъв контакт със света, защото е защитил едно от религиозните мълцинства. Има и други, които страдат за това, че защитават еколози. В Филипините също има адвокати, които страдат за това, че ги свързват с продавачите на дрога или са политически неудобни. Да не говорим за жените, които не искат да носят бурка, Техните адвокати също са на прицел. В Турция да не говорим колко много адвокати бяха задържани като политически опоненти. В Казахстан също има нов закон, който предвижда адвокатите да бъдат наказвани, когато защитават опозицията. Разбира се, в Пакистан също трябва да отчетем, че убийството на адвокати се е превърнало почти в мода в кавички. Да, а колко адвокати са убити в Мексико, в Колумбия, колко от тях са в затвора или биват изтезавани в Судан, Бурунди и други страни. Имаме разрастване на тези нападения – затова и ние като съвет на адвокатските колеги призоваваме да бъдат защитавани тези колеги. Работим със съвета на Европа. Освен това имаме и съвместни инициативи заедно с съдиите и журналистите, за да заклеймим положението в Турция. 2016 година решихме да създадем и платформа на защитниците на правата на човека, която да подава сигнали и да използва механизма на Европейския съюз за правозащитниците, създаден 2017 година. Това е забележителен резултат като ние се водим и от проучванията на Съвета на Европа. Работим в тясно сътрудничество с Съвета на Европа, водим се и от Европейския пакт за адвокатската професия. През януари 2018 година беше направено и проучване – Съвета на адвокатските колеги разчита обаче и на инициативи на национални и международни издружения на адвокатските колеги. Сега повече от всякога ни трябва силна инициатива от страна на Европейския съюз, трябва подкрепа за тези адвокати, които ежедневно се борят за правата на човека. Европейския съюз трябва много внимателно да следи какво се случва и да не допуска тези отклонения. Европейският съюз трябва също така да работи с съответните страни, да води диалог за правата на човека чрез програмите е, за финансиране, които са важен лост. Конкретно искам Европейската комисия да включи в бъдещия си план за действие за правата на човека 20 до 24 година конкретен ангажимент – за борба с нападенията срещу адвокати. Адвокатите трябва да бъдат защитени, защото те са гарант на човечеството. Благодаря. Благодаря. Благодаря ви за изказването. Сега давам думата на господин Ришар Седио от Международната обсерватория за адвокатите е, в опасност. Е, целта на обсерваторията е да осигурява е, защита на адвокатите, които са обект на заплахи или които в своята професионална практика се сблъскват с нарушаване на правата на човека. Много се радвам, че мога да говоря пред вас за положението на адвокатите в опасност в цял свят. Патрик Анри много добре представи проблемът. Днес можем да констатираме, че положението се влушава. Това е последица от по-добро познаване на положението на адвокатите в опасност очевидно сме свидетели на увеличаване на броя на агресивни действия срещу унези, които се грижат за защита на индивидуалните свободи. Адвокатите все повече биват подлагани на нападки от режими, които не искат да правят разлика между независимостта на адвокатите и адвокатските колеги. Текстът не е задължителен, но той трябва да се спазва от всички държави членки на ООН. Ние констатираме, че международната солидарност на адвокатите може да бъде полезна, че не е достатъчно да има държави и международни организации. Общността на адвокатите трябва да може да предприема мерки, които да дават реален ефект. Когато един адвокат бива преследван, той трябва да бъде защитаван от свои колеги. Държавите, както знаете, преследват в сянка и не искат в международен план да излиза истинският им образ. Има, аз съм защитавал адвокати, преследвани в различни части на света и е, установявам, че присъствието на колеги е, има, дава добър резултат. Националния съвет на френските адвокатски колеги, които представлявам, с адвокатската колегия в Италия, съвет, Националния съвет в Италия и Испания, създадаха едно сдружение, което се нарича Международна обсерватория на адвокати в опасност – Целта е на тази организация да помага на всички, които са застрашени, независимо от това в коя част на света се намират те. Ние защаваме колеги от Турция. Положението им е драматично. Много са онези, които биват преследвани. Трудно е да получим достъп до точни цифри, но това, с което разполагаме е красноречиво според комисарията по правата на човека на ОНЕ. 500 адвокати са били арестувани, 1500 са преследвани и 79 са били осъдени на лишаване от свобода. Ситуацията се влушава до такава степен, че днес се мята, че 218 адвокати са осъдени на дълъг срок лишаване от свобода от юли месец 2016 година и повече от 100 адвокати са били осъдени само през 2018 година. Водят се няколко големи процеса Първият е процеса КЦК2. Това са инициали. На 22 ноември 2011 година в Истанбул и в 15 други града в Турция адвокати, журналист, секретар на кантора и шофьор бяха арестувани и 36 от тях бяха задържани. Обвинението срещу тях е, че са участвали заедно с Юджалан с notamment en Turquie. Et le simple fait... С Юджалан от ПКК че са го защитавали. Той е обвинен в тероризъм и затова и самите те са обвинени в това, че защитава терориста. Той беше освободен през 2014 година, изправен пред един от съставите на съда в Истанбул. Процесът продължава. Вторият процес е СДХ, 23 адвокати а, са, биват съдени за това, че са членове на прогресивна адвокатска организация, в която членуват 2000 души. Имаш, бяха направен обиск, няколко адвокати бяха задържани и в момента че, също 46 адвокати се води дело. Третият голям процес е ОДХ, 12 адвокати, членове на екипа защитници на 46 адвокати, за които говорих, са задържани. Някои от тях за това, че са пледирали по това дело и ги обвиняват в, в членство в терористична организация. Обвин... Те са членове на Асоциацията на семейства на осъдените. Това е организация на роднини на затворници. След опита за пребрат през 2016 година ситуацията се влуши и цифрите, които ви представих, за съжаление, доказват това. През декември 2018 година 118 адвокати бяха арестувани, около над 1000 също 1000 се водят дела Мнозина са онези, които са били подложени на изтезания в ареста. Турските власти всъщност извършват нападение срещу независимостта на професията и са приели съответните законодателни текстове. През през декември месец беше прието постановление, възоснова на, на който бяха е, извършени, бяха предприяти действия срещу 300 организации. Беше прието още едно постановление през октомври 2016 година това постановление е значително посегателство срещу професионалната свобода на адвоката, тъй като разговорите между адвокатите и лицата обвинени в тероризъм сега се записват докладът, адвокатите вече не могат да разговарят в условията на професионална тайна с клиентите си съдята може да да лиши адвокат от правото му да защитава своя клиент в продължение на 6 месеца. И така нарушава се професионалната тайна и има а, произволни задържания, изтезания. Ситуацията е тежка и, за съжаление, Европейския съд по правата на човека трябваше да, е, да прояви повече въображение, така както е проявявал в други не толкова драматични ситуации. В момента Европейския съд е, смята, че не може да бъде сезиран, тъй като смятат, че има че трябва да се изчерпат вътрешните пътища за защита. Очевидно е, че тези вътрешни средства за защита не дават възможност на ищеца да получи удовлетворение. Конституционният съд в Турция е компетентният съд, който разглежда извършени нарушения срещу конкретни лица, Конституционният съд обяви себе си за некомпетентен да анализира съответствието между постановленията, за които говорих, създаването на извънредна помощ и посегателството срещу професионалната свобода на адвокатите. Някои съди от Конституционния съд бяха задържани и поставени във на арест. Междувременно турските власти създадаха комисия, временна комисия, чиято цел е да разглежда оплакваният от авокати, които са били произволно задържани или изтезавани. Тази комисия никога не е излизала с благоприятно решение. В нея влизат предимно членове, избрани от изпълнителната власт тя е изцяло зависима от тази власт. Е, решенията и не са обоснование, заседанията не са публични, процедурата представлява сериозно посегателство срещу процедурите и Европейският е, съд по правата на човека реши, че трябва да изчака решенията му. Надяваме се, че И Европейският съд ще промени своята юриспруденция и в крайна сметка да реши, че може да бъде сезиран без да иска да се изчерпат вътрешните средства за защита, които без друго очевидно не функционират. И мога да ви кажа, че специалният доклад докладчик за независимостта на съдиите и адвокатите, също ще бъде сезиран възоснова на един доклад, представен от редица адвокати и адвокатски колеги. Те ще го сезират за да се хвърли светлина върху това, че адвокатите биват преследвани и за да има средства за защита пред получени от тази временна комисия и която, за съжаление, не е независима. Аз говорих малко по-дълго, отколкото трябваше, но исках да ви представя ситуацията в Турция, която е драматична. Европейските адвокати помагат в процеса, по-конкретно френските адвокати, които присъстват много активно пред сезираната юрисдикция. Винаги има няколко френски адвокати, които участват. Ние представляваме Международната обсерватория за адвокати в опасност, защото смятаме, че това присъствие може да напомня на турските власти, че не може да наказва безнаказано. Участвал съм в много процеси. Един, един процес беше в град отдалечен от Истанбул и аз бях с трима италиански колеги и турският колега каза, ако не бяхте тук, е, нещата щяха да се развият по различен начин е, и е, последствията щяха да бъдат още по-драматични. Изключено е да изоставим своите турски колеги. Както каза Патрик Анри, очакваме много от Европейския съюз в а, тази битка, която се надявам, че не е изгубена. Благодаря ви. Благодаря, благодаря ви за изказването. Сега давам думата на господин а, а, Фуат а, Агаев. А, той е адвокат а, от Азербайджан с а, огромна а, практика. А, участва в много знакови е, дела, включително и това за Мамадов и Хюсейнов. Ще чуем повече за Азербайджан от него. Благодаря. Заповядайте. Госпожи и господа, Адвокатската колегия на Азербайджан през изминалите 20 години е в е, най- тежкото положение, в което се озовавало от самото си създаване. Същевременно тя играе жизнено важна роля за отстояване на човешките права съгласно международните стандарти. Членовете е, и е, се е, защитават от посегателства и насилие. Осигурява се съдействие на всички, които се нуждаят за достъп до правосъдие. Така е по принцип работата на една адвокатска колегия, но не и в Азербайджан. По политически деликатни дела се допуска субективност при подбора, за да се заглуши правозащитния глас на адвокатите в Азербайджан. Само шепа е, адвокати се допускат до съдебната зала, когато се съдят е, правозащитници. Така в националните е, съдилища се процедира по такива дела азербайджанската адвокатска колегия не винаги се придържа към правото на доверителни отношения между клиента и адвоката и запазването на адвокатската тайна. Новия закон от 2018 година за адвокатурата промени правилата за допускане до адвокатската колегия, правоспособност и явяване в съда. Така новоприятите вече нямат право да се явяват в съда за определен период. А същевременно в първоинстанционни съдилища се допуска адвокатска защита от лица, които не са членове на адвокатската колегия, т.е. неправоспособни адвокати положението рязко се промени през 2018 година. Сега а, се промениха правилата за явяване в съда и правоспособност, което се отразява тежко на защита на правата на човека – в неотдавнашно съдебно решение на Европейския съд по правата на човека се казва, че като не се осигурява достъп до правосъдие и не се допускат адвокати да защитават своите клиенти, адвокатската колегия в Азербайджан грубо нарушава международните стандари, защото съгласно член 8 от правилника се полага писмен текст и устно събеседване. През 2017 година беше избрано ново ръководство на колегията, включително и председателя. През януари 2018 година се организираха изпити на първия кръг писмените е, изпити от над 1500 бяха допуснати само 670 за следващ кръг. Адвокати, известни със своята позиция срещу е, измененията, не бяха допуснати. А от друга страна, е, Категоричните поддръжници е, на измененията е, бяха допуснати 8 от 9. 535 от 680 е, издържаха успешно изпита, но никой от групата на практикуващите адвокати не можа да мине успешно през устното събеседване. През изминалите години Европейския съд по правата на човека многократно подчертава нарушаването на правата на човека и достъпа до е, адвокатска защита. Адвокати биват отстранявани от е, колегиите е, след явяването си в знакови дела, защитавайки журналисти и колеги които изразяват дистенско отношение. Адвокат Хасанов, например, беше изключена от адвокатската колегия след публично заявяване на своята позиция. След повторно приемане на, в колегията не можа да мине през процедурата за приемане. След като адвокат от азербайджанската колегия открито говори за това, че неговия клиент, политически затворник, е изтезаван в затвора, резултатът беше, че той беше изключен от колегията. През 2017 година Отидох при а, моя довереник, господин Мамадов, известен а, политически а, дисидент. Разговарях с а, него в а, затвора. Носих му само документи, включително и писмо от Европейския съд. Въпреки протестите ми, че тези документи не могат да подлежат на проверка, те бяха прегледани макар и да бях там единствено в качеството си на защитник на господин Мамадов. Документите ми бяха отнети и ние не можахме да изработим позицията си по делото. Оплаках се на ръководството на местата за изтъпяване на наказанията и на колегията без отзвук. Нещо повече, започна дисциплинарна проверка срещу мен на основание писмо, получено от службата за управление на местата за изпълнение на наказанията, според техните твърдения, съм нарушим правилата им. Ръководителя на най-голямата опозиционна партия също беше изправен пред съда и в опита ми да се явя като негов защитник, получих мъмрене от колегията. Много непоследователна е адвокатската колегия по отношение на адвокатската тайна. През 2017 година член на адвокатската колегия, започна да публикува откази от предстоящата си е, книга, в която предава дословно разговори със своята довереница. Книгата му излезе през 2017 година. Председателя на адвокатската колегия присъства на премиерата на книгата и посочи автора, адвокат а, Камбаров, като истински пример за адвокатите в страната. И в никакъв случай не бяха отправени упреци за нарушаване на адвокатската тайна в доверените отношения между адвоката и клиента. Всички разговори между довереник и адвокат са включени в адвокатската тайна в рамките на доверителни отношения. По такъв начин се нарушават правата на човека в Азербайджан. И накрая – Голяма част от адвокатите, правозащитници, получават само част от обещетението, което им се присъжда от Европейския съд по правата на човека. Някои не получават нищо като политически деликатни се преценяват техните обещетения. Едва през към края на 2018 година адвокатите получиха възнаграждение, но то беше или символично, или в най-добрия случай частично. Изпълнението на съдебните решения на Европейския съд по правата на човека утвърждават важната роля на адвокатите и техните колеги международната общност трябва да обърне внимание на дисциплинарните производства срещу членове на адвокатската колегия и ограничаването на техните права. Интеграм Алиев, адвокат Хаджи Бейли и други, примерно, бяха лишени от правото да пътуват. ръководството на адвокатската колегия само печели от сътрудничество и взаимодействие а, с тях. Нужно е да се поддържат контакти само с отделните адвокати. Благодаря, благодаря ви за изказването. Сега давам думата на госпожа Ботагоса Жардемалие тя е адвокат от Казахстан, преследвана от властите заради професионалната си дейност. Сега е, има политическо убежище в Белгия. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Добро утро, почитаеми членове на Европейския парламент, уважаеми дами и господа. Да, съм от Казахстан. Моето образование обаче е и от Казахстан, и от САЩ, така че съм член и на Нью-Йоркската адвокатура. Много години съм работил с НПО, по въпросите на изтезанията, преследванията на политически активисти. В Казахстан неведнъж е трябвало да защитавам публично жертви на изтезания и преследвания. Белгия ми предостави политическо обежище заради риска, на който съм изложена като правозащитник. Освен това бях обект на схема за отвличане. Знам, че ме подслушваха. Имаше също така червено известие на Интерпол срещу мен. Имаше и сфабрикувани обвинения в престъпления. Нищо това не ме, от това не ме спря. Също времено моя брат Искандер Еримбетов беше арестуван в Казахстан, по-точно казано беше взет за заложник, за да ме накарат да спра да работя. Когато арестуваха брат ми, му казаха, че трябва да ме убеди да се върна в Казахстан. Уведомиха ме, че ако се върна, обвиненията срещу него ще бъдат оттеглени. Знам, че той е бил подложен на изтезания месеци наред. Разбира се, целта е била той да подпише фалшиви показания с изфабрикувани доказателства. Накрая беше осъден на 7 години лишаване от свобода. Защо се случи всичко това и на мен и на моето семейство? Може би трябва да обясня първо какво се случва в Казахстан с представителите на правната професия. Понякога то се пренебрегва, но Казахстан получи независимост 1991 година, въведе основните елементи на пазарната економика и фасадни демократични институции. Истината е, че Казахстанския режим си остава силно авторитарен. Президентът не се е променил от 1991 година до сега. Изборите никога не са били честни и свободни. Например, на последните проведени избори президентът спечели с 97% от гласовете. Има репресии. През март миналата година Например, имаше едно движение, демократично движение на Казахстан, което работеше само онлайн, но то беше обвинено в тежки престъпления срещу държавата и членовете му подложени на преследване. В Казахстан няма свобода на медиите. Медийните източници са в ръцете на държавата или семейството на Назарбаев и неговата клика. Всичко се контролира от тайната полиция. Освен това, тъй като хората понякога публикуват коментари в интернет, държавата посегна и на него. Режимът изобрети и нов метод на ограничаване на протестите, именно предварително задържане на активисти преди датата на протеста. Например, мината година имаше хора, получили присъди с лишаване от свобода заради мнения, изявени, изразени в интернет. Един от тези активисти протестира срещу безпочвените обвинения и дори преряза вените си в хода на изслушванията. Сега неговия адвокат се оказва изкупителната жертва за това, че не е предотвратил такъв отчаян акт на протест. Корупцията е широко разпространена на всички правителствени нива, президентското семейство и свързаните с него групировки имат цялата власт. Ако има промени, те се дължат само на вътрешни боричкания. Междувременно се правят всякакви финансови престъпления – Правителството обаче инвестира активно в държавната пропаганда. Има и много разходи заделени за кампании за работа с обществеността. Използва се Министерство на правосъдието или частни компании под пряк контрол на Назарбаев, за да може Казахстан да се представя като стабилен, надежден международен партньор и да не се говори за потъпкането на човешките права или страданията на правозащитниците. Сегашната година е много важна за Казахстан, защото предстоят президентски избори. Не знаем точно кога. В Казахстан изборите се обявяват в последния момент. Президентът Назарбаев подписа междувременно указ, с който става председател на съвета за сигурност до животно. Така той ще има изключителни правомощия и ще може да запази властта си дори и да не е президент. Оцеляването на един такъв режим, разбира се, разчита на контрола над прокуратурата и съдебната система. В съдебната система си има иерархия, тя се вижда при политическите дела. Съдиите не взимат решения преди инструкции – от страна на Върховния съд и председателя на Върховния съд, а този председател е на пряко подчинение на ръководителя на тайната полиция и президентската администрация. Неотдавнашен пример на 6 февруари при едно политическо дело съдията оправда обвиняемата. Тя беше обвинена в противодържавна дейност заради критически изказвания. Критични изказвания. След нейното оневиняване, и то се беше случило при определен надзор, защото без надзор това не може да се случи. Още на другия ден председателя на местния съд беше уволнен, а държавно контролираната медия започна кампания, за да го очерни. Идеята беше да се наказват винаги съдиите, които издават политически неудобни решения – Обикновено те биват също така заплашвани с отнемане на правоспособност. В моята страна Винаги има трудности, когато работиш по политически важни дела, свързани с представители на опозицията. Тогава те обявяват за съучастник. Това е една непрекъсната заплаха. Процесуалните права са почти несъществуващи. В моята страна, следователно мога да кажа, че на цяло едно поколение прависти беше запушена устата, що се отнася до права на човека. Но какво може да се направи при тези обстоятелства? за юристите в Казахстан. Над 400 от тях подписаха петиция с молба Европейският парламент да приеме резолюция по правата на човека, в която да заклейми публично политическото преследване в тази страна. Имайте предвид, че подписалите петиция са изложени на опасността от лишаване от свобода, само заради това, че са го направили. Моята молба към Европейския парламент и СВД е да се състави първо доклад за жестокото отношение към политическите противници. Много е, е важно това да се обясни и те да са в безопасност. Освен това, аз приветствам препоръките на парламента от 2016 и 2017 година – те са заложени в неговите резолюции. Там се казва, че диалога по правата на човека с Казахстан трябва да бъде ефикасен и трябва да доведе до форум, на който да се обсъждат открито тези въпроси. Освен това, имаме парламентарната комисия за сътрудничество с Казахстан. Нейният правилник трябва да бъде по прозрачен, трябва да има разширени споразумения за сътрудничество. Би трябвало проблемите на гражданското общество редовно да се обсъждат там. Също така трябва сътрудничеството между ЕС и Казахстан да постави като условие правата на човека. Казахстан трябва да изпълни своите правни задължения, така както те са формулирани от комисиите по правата на човека, срещу произволното задържане и други. Необходимо е да има и вътрешни разследвания, например на кръвопролитието от 2011 година. Трябва да има наложени санкции на лицата, участвали в него. Надявам се да има надежда за моята страна и моят народ. Но за да се случи това е необходимо международните сили да окажат натиск върху този режим. Имаме нужда от помощта ви. Грация, грация. Благодаря ви за това изказване. Сега ще дам думата на Никола Макбин, създател и директор на The Rights Practice. Тя ще се спре конкретно на проблемите в Китай. Добро утро и благодаря ви. Моята организация The Rights Practice подпомага дейността на унези в Китай, които се борят за правата на човека, юристи, учени и представители на гражданското общество. На 20 18 януари тази година китайският адвокат Уан Куанг Жанг беше осъден 4 години и половина за подривна дейност. Той беше задържан на 3 август 2015 година. В продължение на 6 месеца той беше под домашно наблюдение. През това време той нямаше достъп до адвокат и не можеше да се среща с представители на семейството си. Лица по домашно наблюдение са всъщност в нерегистрирани и ненаблюдавани центрове за държане. Според ООН, домашното наблюдение е държане в изолация. От разказите на други, които са били под домашно наблюдение, знаем, че целта е да се изтръгнат признания и водещите разписа използват сетивни лишения, принудително взимане на лекарства, унижение и други примери за жестоко и нечовешко отношение, което в някои случаи води до физическо и психическо мъчение. След 6 месеца Уанг беше прехвърлен в центъра за задържане официално арестуван и срещу и му бяха повдигнати обвинения. Адвокатите, назначени от е, съпругата му, не, нямаха право да се срещат с него. Държавата наложи свои адвокати. Ланг беше последният от адвокатите и правни активисти, задържани при е, кампанията през юли 2015 година, който е, е, срещу който се води дело. Нито жена му, нито чужди дипломати и медии можеха да присъстват на делото. Той не е изолиран случай. Около 300 адвокати и правни активисти бяха задържани при тази кампания. Ванг Клажанг е добър пример за това как Китай гледа на правната професия. Когато Китай говори за правото, тя им, той има предвид нещо съвсем различно от нашето разбиране на система за демократично прието законодателство и независима съдебна система. В Китай правната система е под ръководство на Комунистическата партия. Винаги е било така, но при Си Джинпинг това става все по-ясно, че няма да се търпят опити за въвеждане на разделение на властите. Интересът на Комунистическата партия е да запази стабилността на обществото и по-конкретно на средата, в която партията управлява. Политиката определя как се гледат съдебните дела. Виждаме това, когато се произнасят смъртни присъди и не се допуска семействата на жертвите да протестират адвокатите се намират извън системата и възможността им да оспорват решенията на системата са ограничени, особено когато решенията са на полицията. Сдружението на китайските юристи предоставя специализирани знания. След като Китай възстанови правната професия и започна да разработва ново законодателство сред културната революция, има напрежение между интересите на партията и правната общност. Относителната независимост на адвокатите и чувството на професионална идентичност сега се възприема като проблем от партията. Адвокатите правозащитници в Китай оспорват системата. Те представляват най-трудните случаи. Вносители на петиции, представители на Фалунгонг и активисти на гражданското общество. Адвокатите, правозащитници се позовават на буквата на закона, а други е, адвокати искат е, по-скоро се стремят към преговори с властите. Кампанията от 2015 година имаше за цел да дисциплинира адвокатите и да заглуши и да запуши устите на най-влиятелните. Новите правила ограничават обсъждането на дела и правни въпрос на социалните медии. На редица адвокати беше отнет лиценза като наказание и много адвокати не могат да пътуват в чужбина. Репресията на най-независимите елементи на правната професия е част от по-общото свиване на пространството за гражданско общество в Китай. Държавата се стреми да ограничава непрекъснато свободата на изразяване, чуждестран... законът за чуждестранните на ЕПО и новите правила за набиране на средства затрудняват предоставянето на финансова подкрепа за адвокати, които се борят за обществения интерес. Случаят Уан Куанг Жонг иллюстрира друг проблем. Е, ясно е, че е, китайската политическа мисъл да възможност на партията да третира по различен начин различни категории и хора. Определени групи могат е, да, да, да да не попаднат в съдебната система. С премахването на трудовото превъзпитание през 2013 година се надявахме, че ще се намали използването на административните форми на задържане. За съжаление, държавата все по-често използва извън съдебни мерки за задържане. Те включват домашно наблюдение за, наблюде... за нарушения срещу сигурността на държавата, но също така и центрове за правно превъзпитание за представителите на Фалун Гонг, както и ново задържане за онези, които са обвинени в корупция. И създадени са и така наречени центрове за професионално обучение в Ксиньянг. Това е част от тенденция за задържане на хора извън съдебната правна система, извън формалната правна система, където има поне някаква защита срещу произвола. А, усилията да се дефинира какво представлява закон е може би основната идеологическа битка в Китай днес. Е, Китай се стреми към по-силно международно влияние и това ще има влияние, отражение с други страни. В момента хардлайнерите, водени от Си Джинпинг, спечелиха но едва ли а, това, което те предприемат е устойчиво дългосрочен план. Какво може да се направи? Аз мисля, че ние трябва да осъдим публично всички форми на изтезание системата, която го допуска, трябва да се критикува практиката определени категории китайци да бъдат съдени извън формалната система на наказателно правораздаване. Трябва да предоставяме морална и практическа помощ за онези, които насър... утвърждават правата на човека в Китай, не само правозащитниците, но и притеснени учени и малки неправителствени организации, за които е все по-трудно да работят. Това означава подкрепа и за тези организации в Европа, които се опитват да осъществяват сътрудничество, ние трябва да продължим да обменяме идеи. Оспорването на нарушенията срещу правата на човека в Китай не може да се остави на неправителствени организации или малък брой политици. Това не бива да се възприема като второстепенен проблем. Как могат фирмите и правната професия да проявят своята загриженост? Ние трябва да помогнем за изграждането на съответните умения в професията на адвокатите, както и в съдебната система. Има известна надежда нарастващия професионализъм на адвокатите и съдиите да има дългосрочен ефект. Много китайски служители действително смятат, че правната система на Запад е е подвластна на политическо влияние. Ситуацията в Канада във връзка с Huawei и задържането на канадци в Китай иллюстрира тази мисъл. Ето защо е много важно в Европа да продължим да устояваме независимостта на нашите правни системи, да намерим начин да помогнем на китайските колеги да разберат това. Барбара има думата сега за въпроси. Благодаря. Благодаря на всички вас за подробните изказвания. Мисля, че това е един начин ние в парламента да помогнем нещата да станат по-добри. Вие говорихте за ситуацията в страни извън Европа, но както знаете, ситуацията в Унгария не може да не бъде критикувана. Ние го правим, но в друга комисия. Тук става дума за заплаха срещу независимостта на съдебната система. Някои от идеите, които изразихте, са идеи, които се опитахме да осъществим. Господин Агай, вие предложихте някои съдии, на някои съдии да се наложи забрана за пътуване. Това не винаги е лесно да се осъществи индивидуално. Днес след обяд в нашата комисия ние ще обсъдим политиката на специални санкции. Понякога санкциите създава, общите санкции създават проблем. Ето защо трябва да имат целенасочени санкции. Госпожо Ярде Малие, вие повдигнахте въпроса за влиянието върху съдебната система, когато обаче погледнем конкретните случаи, се оказва, че нищо не, няма никакъв е, ефект да, казва се въпросът се повдига, но не се постига напредък. Така че ние трябва да видим в какви възможности има във всяка конкретна страна, за да се променят нещата. Какво друго може да направи парламента? Госпожо Ярдемали, вие казахте, че всичко това трябва да бъде направено публично. Ситуацията в Казахстан и нарушаването на правата на човека беше предмет на неотложна резолюция през 2016 година. Така че, може би, трябва да помислим за оказване на натиска не само да се провеждат изслушвания. Сега, госпожо Макбин, за публичното осъждане на изтезанията. Да, Китай е подписала конвенцията за недопускане на изтезания но доколкото аз знам, постигнате е много ограничен напредък. Те, може би, има някакъв напредък в условията, при която се държат затворниците. Господин Андри, вие споменахте за списък в страни, в които нещата са особен, стоят особено зле. А, може би споменахте Иран, но може би ще ни кажете малко повече. Благодаря. Както казахте, нямаме възможност за реплика. Сега ще дам думата на представителя по правата на човека в е, СВД. Добър ден, благодаря ви за възможността да бъдем тук в знак на солидарност е, към правозащитниците. Искам да кажа, че Европейската служба за външно действие действително е, отдава дължимото на адвокатите, които играят огромна роля за защита на правата на човека, когато отстояват тази кауза. Имаме поредица от действия в тази посока. Според мен най-важното е, че имаме ръководство от 2014 година за работа по е, дела срещу правозащитници и необходимостта от е, закрила на адвокатите им в е, уязвимо положение. Тези насоки в ръководството ясно очертават пътя за утвърждаване на върховенството на закона. Има нов план за действие който предстои да бъде разработен тази година. Съвсем накратко искам да ви припомня инструментариума, с който разполагаме. Ние внимателно изслушахме вашите е, препоръки в е, диалога по правата на човека, тристранните е, разговори публичните изявления и неофициалните демарши неизменно поставят и въпроса за правата на човека и ролята на адвокатите. Благодаря ви за изказванията. Ще продължим да усъвършенстваме механизма, който утвърждава ролята на адвокатите в защита на правата на човек. Благодаря. давам думата на представителя на Генерална дирекция ДЕВКО. Uh, Благодаря. Аз представлявам Европейската комисия и по-конкретно Европейския инструмент за демокрация и права на човека. Вие многократно го засегнахте в е, вашите изказвания. Ние разбираме, че заплахите за адвокатите са сред най-тежките. Имам предвид адвокатите не само като отделни граждани, но и професията като цяло. Проверих данните за миналата година, преди тази среща. Адвокатите и съдиите миналата година е, са били участници в 50 съдебни производства. В 31 дела са довели до а, преселване на а, адвокати в други страни. Това е близо една трета от производствата, които са обхванати от този механизъм, плюс още двама съдии, подкрепени чрез друг механизъм. Всичко това показва, че обръщаме внимание на темата. През ноември обсъждахме темата на голяма наша ежегодна проява, форум на неправителствените организации. Обсъждахме бъдещето Категорично обърнахме внимание на подкрепата за утвърждаването на дългосрочни подходи. Не можем да отделяме отношението към адвокатите от другите форми на репресиите и поне двама от ораторите подчертаха именно този елемент. Благодаря ви. Е, Благодаря. Както бях казал, няма да има време за реплики. Нямаме наистина време. Госпожа Лохбилер постави редица въпроси. Но да имаме и още едно изслушване. Благодаря на всички наши събеседници. Съвсем спокойно мога да кажа, че това, което вие споделихте във вашето, е, вашите изказвания, са е, част от ангажимента, който поемаме в Европейския парламент, защото адвокатите играят решаваща роля не само за достъпа до правосъдие, но и за отстояване на правата на човека. Най-искрено ви благодаря и ви пожелавам приятен ден. От... Аз също искам да ви благодаря от името на съвета на адвокатските колеги в Европа. Allora, buongiorno. И така, добър ден. Buongiorno a tutti. Добър ден на всички. Искам да ви припомня, че имаме е, размяна на становища, организирано съвместно с е, делегацията за е, отношения с Арабския полуостров, представлявана от е, Мишела Льомари, председател на групата. От началото на 2019 година в Арабския полуостров има драстично увеличаване на броя на арестите на правозащитници и нападения срещу тях. Трябва да подчертаем, че Тревожното положение е, е подчертано в декларацията ни е, за Саудитска Арабия. Осъжда се посегателството на, срещу правата на е, жените, на журналистите, на активистите, правозащитници – Миналата седмица беше прият такава декларация. Имаме възможност също да обсъдим и положението в различни страни, в района, арабските емирства и Катар. Правозащитните организации поставят въпрос за острата си загриженост за свободата на словото, свободата на движението, репресиите е, срещу гласовете, които изразяват несъгласие е, в е, региона. На журналистите, активистите, ръководителите на опозицията се нарушават правата на човека. Те биват задържани, съдени, от това страдат и техните семейства, децата им. И това има отрицателно въздействие върху страната като цяло. Именно за това се занимаваме с този въпрос. Днес още веднъж искаме да изразим своето признание за ролята на правозащитниците, изразяваме нашата подкрепа за тях за техните семейства. Изразяваме възхищението си от всички, които с голяма смелост работят за повече отвореност, повече толерантност, повече зачитане на правата на човека в техните страни. В дискусията Европейския парламент би трябвало да приеме по-стратегически подход и да укрепи елемента права свързан с правата на човека в диалога си с трети страни, включително и в арабския полуостров регион, който е особено труден. Давам думата на колегата, председател на делегацията за отношения с арабския полуостров. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Аз бих искала също да кажа добре дошли на нашите гости днес. Като бих искала да ги поздравя не само от мое име, но и от името на колегите, които са членове на делегацията за отношения с страните от Арабския полуостров. Виждам, че някои от тях са тук. Преди да навляза в различните теми и преди да изслушаме нашите гости, което е основната причина. Нека кажа защо имаме такова съвместно заседание. Не защото просто се познаваме, а защото работим по общи теми. След последното посещение на нашата делегация в залива, доктор Алмари, която отговаря за правата на човека в Китай, Катар и скоро ще се присъедини към нас, беше изразил желание да говори за последиците от търговското ембарго заради правата на човека в региона. Ние бяхме съгласни, че е необходимо наистина да се разговаря и с колеги от други страни в региона, да се води диалог, за да можем наистина да се разбираме по-добре и по-добре да разбираме какви проблеми имат едните и другите. Това е ролята и на парламентарната демокрация. Въпросите за правата на човека винаги са на дневен ред, когато пътуваме на място или когато имаме междупарламентарни заседания – с страните от този регион. Разбира се, говорим и за други проблеми, свързани с сигурността, економическите и търговски отношения и разрешаването на конфликти. Ние, разбира се, говорим за една много важна зона от геостратегическо отношение, но тя за жалост е и нестабилна – Нашата делегация и вашата комисия провежда тази среща като една от инициативите, посветени на диалога. Този диалог би трябвало да може да обхване всички въпроси, включително и най-деликатните. Ние имахме и поредица от подготвителни заседания. Нашите сътрудници – смятаха, че е време да разширим нашите разговори по правата на човека, така че те да обхванат целият арабски полуостров. Необходимо е да се говори именно за тази нестабилна, крехка ситуация в региона, което означава, че и ние самите би трябвало като партньори да обединим усилия, за да имаме устойчиво сътрудничество и общи цели. Трябва да се осигурят мира и сигурността в региона. Европейският парламент следи отблизо какво се случва. То е важно за Европа. Също така знаем, че всичко, което се случва там, може да има последици и за нас. Именно за това нашата делегация реши, че правата на човека са важен елемент от стабилността и напредъка. За това решихме да имаме официално заседание, което да разглежда правата на човека в региона. Също така решихме да участваме в проявите и на други органи на Европейския парламент, които работят по кризата в залива и ситуацията в Йемен. Мисля, че има прояви предвидени и за днес. И на последно място, преди да ви дам думата, бих искала да се обърна към госпожа Хадидже Дженгис – за да й кажа, ние няма да забравим вашия коденик Джамал Кашоги. Европейският парламент поиска резолюция по успешност, за да се произнесе по тази драма. И днес лично мога да ви кажа, че аз ви подкрепям и всички ние сме сигурни, че не трябва да остава и всяка от съмнение трябва да знаем какво точно се е случило. Благодаря ви. Грация. Благодаря, госпожо председател. Благодаря ви за зададената рамка на нашата дискусия. Темите за правата на човека – могат да бъдат разглеждани от различни посоки. В парламента те винаги са на нашето внимание. Продължаваме като ще дам а, думата на нашите а, гости. А, първо а, госпожа Хатидже Ченгис, а, годеница на убития саудитски журналист а, Джамал Хашоги, убит в а, Гитското консулство в Турция. Заповядайте. değerli temsilciler, buradaki bütün Искам да благодаря на всички присъстващи от е, цялото си сърце. Съм ви благодарна про... Моля ви е, за вашето разбиране, защото може би аз ще се отклоня от е, традиционния начин на произнасяне на речи. Велик е Аллах, всемогъщи и всемилостив. Имала съм възможност за многобройни срещи с парламентаристи, политици и учени, но днес аудиторията е различна. И за това ще говоря като жертва. Искам да благодаря на подкомисията по правата на човека и на делегацията за връзки с арабския полуостров. Готвехме се за бъдещето, за бъдещия ни е, съвместен живот, за брака, за семейството. Но съдбата не отреди да се сбъднат тези мечти. Един обикновен ден се готвих да отида в университета, да върша обичайната си работа, но точно тази сутрин живота ми се преобърна. Нямах никаква представа, че ще стане така. Дори не осъзнавах колко много ще се промени живота ми. Зейна бездна отвори се рана и колкото и да има политически, социални и всякакви други механизми – няма връщане назад в живота ми. Световната свръхсила, Съединените щати, поради собствените си интереси, главно финансови, не пое отговорността да заклейми онова, което се случи. Продажбата на оръжия, договорите и сделките се оказаха по-важни от защитата на правата на човека, от защитата на върховенството на закона. Редица организации, форуми, включително Европейския съюз, неговите ръководители, министри, държавни и правителствени ръководители, депутати – постъпиха друго яче. Те осъдиха събитията на онази дата. Осъдиха потъпкването на принципите на Европейския съюз и неговите институции. Европейския съюз отстоява именно тези ценности – което многократно беше подчертавано. Тук и на други форуми в Европа. Според мен не бива да забравяме тези събития и противоречивия отклик принципите на демокрация, върховенство на закона, права на човека, неприкосновеността на човешката личност трябва да бъдат отстоявани на отклонно. Госпожи и господа, ако не се реагира на убийството на Джамал Ахмад Кашоги, ако не се стигне до пълна яснота, това ще е позорно петно върху съвестта на човечеството, защото това е отказ от борба за човешкото достоинство. Именно за това всички подробности трябва да бъдат изяснени. Джамал търсеше свобода, не я намери в родината си и я остави. Беше в Съединените щати, защото смяташе, че там ще може свободно да изразява мнението си. Свобода, която ми беше, му беше отказана в родината. Той работи упорито и активно в защита на правата на човека, на потиснатите, в Саудитска Арабия и не само там – Той вярваше, че всички живеем заедно, но ще тънем в мрак, ако не отстояваме човешкото достоинство. Предстои много работа, за да се изясни ситуацията. Преди всичко искам да благодаря на ООН и тях, да, тяхната дейност за разследване на случая. Чувствителността по тази тема доведе до някои допълнителни стъпки за изясняване на това чудовищно убийство. Благодаря и на Република Турция. Пет месеца изминаха без да се постигне особен резултат поради многобройните пречки. Голяма тревога буди неяснотата с това как ще се постъпи с виновниците за престъплението. Не е ли настъпил момента да се окаже решително натиск? Задавам този въпрос като човек, като обикновен човек. Всички ние трябва да си зададем този въпрос. Всички международни организации трябва да се задействат колкото е възможно по-бързо, така че извършителите на това чудовищно убийство е, да бъдат е, съдени и наказани, за да възтържествува справедливостта и правосъдието. На тези принципи се основава Европейския съюз. За това ви моля, окажете необходимия натиск – в тази посока. Това е моят призив. Да не забравяме, че може да не е единствено изключение това убийство. Може би то се случва много често, едва ли не всекидневно но ние не знаем за това. Именно поради тази причина трябва да се окаже натиск. Да не забравяме, че за да можем да продължим с надежда за свобода и човешко достоинство в бъдеще, такива престъпления не могат да останат ненаказани. Трябва да се спази и духа, и буквата на закона. Такива престъпления са тежки нарушения на правата на човека. Всяко нарушение на върховенството на закона трябва да се смята за напълно неприемливо, неетично, в крещящо противоречие с нашата съвест. Затова трябва да действаме максимално бързо. Благодаря. Благодаря на всички за вниманието. Благодаря за това, за този разказ, който ни развълнува. Искам да напомня, че Европейския парламент е поел ангажимента да се направи всичко възможно да излезе наяве онова, което се е случило. Сега следващият е, е господин Матю е, Хеджис. Добър ден! Благодаря на Европейския парламент и подкомисията по правата на човека за това, че ме поканаха да е, споделя своите преживявания. Казвам се Матю Хеджес, може би някои сте чели за мен. Аз съм а, докторант в университета в Дъръм в Обединеното кралство, който беше обвинен в шпионаж в края на двуседмично посещение с, свързано с научната ми дейност в Обединените арабски емирства. Аз бях държан в изолация между 5 май 2018 година и 26 ноември, когато бях освободен. Няма да разказвам всичко, което ми се случи. Кошмарът ми започна в, на летището в Дубай, когато около дозина служители на службите ме, ме принудиха да се кача с тях в кола. Бях, вързаха ми очите, сложиха ми белезници и бях отведен в сграда в Абу Даби. Отказан ми, отказано ми беше искането за достъп до адвоката или за контакт с посолството. През тези 6-7 седмици аз преживях кошмари. Понякога ме разпитваха в продължение на 15 часа. Понякога ме държаха около вериги цял ден. Спях в стая без прозорци, спях на пода и ми дадаха да се изкъпя едва след 2 месеца. Заплашваха ме с ужасяващи изтезания, ако не им кажа това, което искат да чуят. Няколко пъти чувах как изтезават други хора. Заплахата не беше празна. В крайна сметка се подадах на заплахите и а, признах, а, че а, признах това, което исках да чуят, а именно, че извършвам шпионаж за Ми-6. След като изтръгнах от мен това признание, аз трябваше да подпиша документи на арабски язик. Едва тогава ми дадаха възможност да се видя с представител на посолство. През следващите 6 месеца бях в изолация в същата същото помещение без прозорци от време на време ми разрешаваха достъп до телефон и да разговарям с семейството и посолството. Много ужасяващи неща ми се случиха. Не мога да ги разкажа всички, само ще спомена за това, че непрекъснато ми прилагаха медикаменти, за да бъда спокоен и за да бъда манипулиран. В аз развих зависимост към а, а, опиатите и все още се възстановявам. А, накратко бях освободен от изолацията няколко дни след третото изслушване. Ми, бяха, ми беше казано да остана в Дубай с а, гривна на а, глезена, за да бъда наблюдаван през цялото време. Срещнах се с представители на посолството и ми дадаха възможност да остана с съпругата си. А, когато започна изслушването, отидахме в съдебната зала и след 5 минути казаха, че а, съм виновен и присъдата е догодишен, е, е, доживотен затвор. След след като настъпи международно възмущение и след като Обединеното кралство, предполагам, се намеси, аз бях помилан и освободен. А, аз по време на задържането си а, моите права бяха сериозни, сериозно нарушени. А, през цялото това време правителството и правителствата на много държави членки продължаваха своето дружеско пряко взаимоотношение с Обединените арабски емирства. Няма отчетност, все още няма. А, мога, радвам се, че бях освободен и че получих силна подкрепа от международната общност и академичната общност. Онова, което аз преживях, за съжаление, е обичайно в Обединените арабски емирства. Съжаление, много от задържаните нямат тази подкрепа. Моят призив е към Европейски съюз, държавите членки да признаят, че Обединените арабски мисла са враждебна страна за учените. Деспотичните режими трябва да бъдат, държ... да бъдат държани отговорни за действията си. Ако продължим да водим дружески отношения с тях, не можем да разчитаме, че те ще споделят нашите ценности. Надявам се, че моята история ще доведе до справедливо за всички, които са задържани при необосновани обвинения в Обединените арабски емирства в цял свят. Не можем да мълчим, когато има отявлена несправедливост. Благодаря ви. Благодаря. Думата има Ядзиди. Тя ще ни представи своята история. Тя иска да се събере с семейството си. I came today from thousands of miles from USA. Благодаря. Аз трябва да кажа, че преди пет месеца се оказах с генно заболяване, което изисква лечение в САЩ. Именно за това сега съм там. Това заболяване унищожава моите вътрешни органи. Аз пътувах три дни, за да дойда до тук и да представя случая си. Разбира се, това заболяване изисква да бъдеш много по-спокоен, отколкото това, което аз трябваше да преживея в Катар. Уважаеми дами и господа, аз съм тук, за да представя хиляди случаи на майки, които страдат заради наложената блокада. Аз съм разведена, имам три деца с бахрейнско гражданство. Те са живели в Катар и в Европа по време на моя престой в Европа. Ние живеехме мирно, като аз съм била и майка и баща на тези деца. Също така Европа ми помогна да ги отгледам така, че да ценя човешкото достоинство и свободата на изразяване. В моята страна ние прекарваме целия си е, живот, като знаем, че няма бариери между нас. Е, ние можем да сключваме брак с членове на други общности, но всичко това беше прекъснато след като имахме блокажа и прекъсването на дипломатическите отношения. От тогава до сега мога да кажа, че всичко в моя живот се промени. Моите деца вече не могат да общуват с членове на семейството в Бахрейн, както и бахрейнските роднини не им се позволява да общуват с децата, защото се смята, че всеки е, вид комуникация е в разрез с новоприятия закон. Ние загубихме толкова много приятели, толкова много роднини заради този закон. Изведнъж се оказахме разделени, ние няма как да ги посетим, няма как да пътуваме до Мека. Всичко това доведе и до емоционален срив, какъвто не сме виждали преди – освен това, не се позволява дори да посетиш погребение на свой роднина, защото границата е забранена за прекусяване. Междувременно моите деца бяха отгледани в Европа и те бяха шокирани от самата идея, че могат да бъдат санкционирани. Затова те предпочетоха да останат заедно с мен в Катар, да не пътуват до Бахрейн. Сигурна съм, че много от вас са майки. Те разбират какво чувствам. Но аз трябва да продължа лечението си в петък отново ще трябва да постъпя в болница, тъй като всеки петък посещавам болница за смяна на кръвта. И трябва да кажа, че моите роднини не могат да ме посетят, защото на тях може да им бъдат отнети паспортите. Да не говорим за това, че паспортите им ще бъдат с изтекал срок в края на годината и аз няма как да ги подновя. Също времено децата казаха, че искат да останат с майка си. И други майки имат същия проблем. Например, Една майка имаше 11 годишно дете, чието срок на паспорта беше изтекал, изпрати детето си да поднови паспорта си и така и не го видя повече. Защото детето е суни и му се отказа достъп да се върне обратно. Майката също няма как да пътува. Това е положението в момента. В момента аз съм болна и мисля само за своите деца и за това какво ще направим в края на годината, какво ще бъде положението, какво е моето бъдеще. Уважаеми дами и господа, от тази трибуна се обръщам към всички членове на Европейския парламент и най-вече към жените – Обедена съм, че те разбират какво чувствам. Аз съм самотна майка, разведена и трябва да се грижа за децата си, но заплахата е, че мога във всеки момент да ги загубя. Обръщам се към всички вас в Европейския парламент. Подкрепете ни, нас, майките. Ние не сме виновни за тези политически проблеми. Ние също имаме своите права да контролираме живота си, достоинството си и да можем да се грижим за децата си. Благодаря ви. Благодаря. Благодаря ви за изказването. Сега давам думата на а, Джавахер Алмер, студентка в Сорбоната, експулсирана от ОАЕ принудително. Госпожи и господа, преди всичко, благодаря ви за поканата да говорим тук не само за преживяванията си, но и да разкрием истината – тази, която преобърна живота ни. Не всички страни в залива ще признаят тази истина, въпреки че вие ще я разберете. Дойдох да говоря тук, защото знам, че ще ме разберете. Знам, че вие признавате моите права и за това имам вяра в тази платформа. Не защото съм я виждала, чувала – защото зная за вашата дейност, защото ние сме в много тежко положение. Винаги съм мечтала да дойда тук, да говоря открито и публично за нашите права. Но не съм си представила никога, че ще говоря не от името и в защита на другия за себе си. Започнах образованието си с светли стремежи, но след това нещата се промениха. Винаги съм мечтала да уча в чужбина. От малка. Много се трудих за да стигна до учението си в престижния университет в Париж. Станах студентка в Сорбоната. Мечтата ми се сбъдна. Започнах да уча френски язик в град Тур, във Франция. Защото това ми е, беше необходимо за учението в университета, което никак не е лесно заради високите му изисквания. Започнах с езика, но се върнах в Катар. В Обединените арабски емирства съвсем наблизо за е, по-малко от час могат да стигна до тях. Подадох молба за е, постъпване в е, Сорбона, Будаби. Приехаме, започнах да там, намерих си жилище, в Абудаби. Е, това е частен университет, е, затова Платих а, си учебната такса и родителите ми оказваха голяма финансова и емоционална помощ. Завърших първи курс, положих всички изпити, започна вакансията и точно преди Рамадана тръгнах към летището, за да отида при семейството си. Всичко, което притежавах, остана в апартамента. И както седях с семейството си и гледахме телевизия, се появиха надписи извънредна новина прекъсваме всички дипломатически отношения. И Ал Джазира, и CNN, е, и всички останали го разпространиха. Бях шокирана какво ще се случи с мен. Трябваше ми време да осмисля шока – не исках да се обръщам към преподавателите в Сорбона, Будаби, защото политиката на университета не им разрешава те да изразяват съчувствие, подкрепа или някакво лично отношение към студентите. Намерих съобщение само с един ред. Надявам се, че ви намирам в добро здраве и приложение. Приложението беше документ за прехвърляне от Сорбона Будаби в Сорбоната в Париж. Аз исках да отида в Париж. мечтаях за Париж, но не толкова бързо, не а, толкова а, рано. Родителите ми казаха, че ще ме подкрепят, колкото и да им е трудно. Отидох в Париж в Американския университет имам приятелка, която започна от нулата. Остават я две години. Отидох в Париж като турист, не като студентка. За 20 дни преживях всичко. Емоционален шок, културен шок – академичен шок, трябваше да се явя на занятия и да покажа на хората, че съм твърдо решена да се уча. Междувременно трябваше да се занимавам с куп битови подробности. Един непознат трябваше да отиде в апартамента ми, да прибере вещите ми и да ги изпрати в Париж от Абудаби. Огромен натиск беше това за родителите ми. И емоционален, и финансов. Бог знае е, колко са платили. Винаги са казвали, няма да жалим а, е, нищо, за да те изучим, но понякога тези средства са наистина непосилни. Все още не знам. Защо се случи всичко това? Нямам обяснение. Как стана така? Не зная защо моята приятелка а, има още две години учение пред себе си, аз два месеца и това не знам защо е така. Говорим за основно човешко право. Право на образование, право на живот в добре уредена страна. Когато говорим за Сорбоната или за Лувъра, те са не просто имена и забележителности. Те са въплъщение на принципите. Преди всичко на принципа на равенство. Аз не го почувствах у нас. Благодаря и сега Али Алла Аласвад Бив член на парламента на Бахрейн, който бе е, отстранен през 2011 година, подаде оставка през 2012 година в знак на протест срещу репресиите. На мирните демонстрации ще чуем повече от него. Заповядайте. Благодаря за поканата да говоря пред вас. За мен е чест да съм на една трибуна с всички, които са страдали от злоупотребите в Персийския залив. Трябва да говорим за Персийския залив като цяло. Не можем да разделим гражданите на Бахрейн от тези в Саудитска Арабия, Обединените арабски ези, е, емирство и другите, където Ръководните елити се състезават за влияние и си сътрудничат, за да запазят племенна форма на управление, която обогатява елита за сметка на хората. Миналата седмица отбелязахме 8 години от началото на протеста на арабската пролест – и хиляди граждани на Бахрейн излязаха на улиците, за да настояват за демокрация. Единственото, което се промени, е засилващата се репресия а, срещу демократичните искания и степента, до която Бахрейн преминава в диктатура, много далеч от конституционната монархия, която твърди, че е. през 2011 година когато имаше мирни демонстрации, отговорът на властите беше репресия срещу правата на човека. Мирни протестанти бяха, загинаха на улиците, хиляди бяха арестувани. Беше създадена независима анкетна комисия, за да разследва тези събития. Ние в опозицията съдействахме през ноември 2011 година те публикуваха своя доклад с около 27 препоръки, в това число край на изтезанията, съдебни дела в граждански съдилища, отваряне на държавните медии и промяна в смъртното наказание, както и освобождаване на политическите затворници. Кралят застана пред света и обяви, че приема тези констатации и ще изпълни и ще направи промени. Но в момента затворниците в Бахрейн са подлагани на изтезания. Цивилни лица биват съдени в военни съдилища и осъждани на смърт. Броят на политическите затворници е много голям над хиляда. Медиите са рупор на е, управляващото семейство. Срещу протестантите се използват отровни е, отдела и с отворен глас. Не само не бяха освободени политически затворници, броят им се увеличи. Освен това, много, много граждани бяха лишени от гражданството си. 700 граждани на Бахрейн бяха лишени от гражданството си. Шейх Али Салман, генерален секретар на Ал Уефах и умерен политик, който последователно призоваваше за диалог и недопускане на насилие, в момента излежава доживотен, доживотен затвор, след като го обвиниха, че съдейства на държавата Катар срещу Бахрейн. Тези обвинения, които засягат и мен и моите колеги, се отправят в се отправят задочно и те са напълно необосновани. Междувременно АУЕФАК е поставена извън закона. Извършен беше обиск на нашите помещения, арестувани бяха нашите служители, дейността ни е обвена за незаконна. Никога не сме настоявали за промяна в режима, нито за премахване на кралското семейство. Ние искаме демократична политическа система и общество, в която монархията е отделена от политиката и където източник на властта са хората. Отговорът на тези призиви беше уволнение, репресия и насилие. Нашата надежда страната да, мин, да направи, да постигне напредък се осуетиха. Истинския диалог и преговорите между властите и опозицията трябва да помогнат на Бахрен да излезе от кризата, но трябва да но ние имаме нужда от а, участието на нашите лидери. По-конкретно шейх Али Салман, а, който е за трешетките. Освобождаването на политическите затворници – би било би било много важна мярка за изграждане на доверието. Нашият лидер Шейх Осадман е в затвора. Трябва да бъдат освободени всички политически затворници. По този начин ще се засили доверието към властите и те ще покажат, че действително иска страната да постигне напредък. Също така трябва да се гарантира възможността за мирен протест. Ние настояваме международната общност да ни помогне. За съжаление, ние не успяхме да направим така, че от лидерите на Бахрен да се търси отговорност. Бахрейн не е безразличен към това, което мислят съюзниците му за него и не може да съществува в изолация. Ако Европейския парламент постави под съмнение действията на властите в Бахрейн, те ще предприемат мерки. Ние имаме нужда от съюзници, които да подкрепят идеите за демократично бъдеще за Бахрейн. Гражданите на Бахрейн не иска страната да се превърне в провалена държава. Искаме независими процъфтяващ Бахрейн, в който да има място за всички, който да е, е глобален търговски партньор и който отвърля екстремизма и сектанството. Е, Бахрейн може да бъде успех и успешен пример за арабската пролет е, в нестабилния и опасен свят, в който живеем. Той може да бъде бастион на мирното съвместно съществуване, уважение. Единствено ние имаме нужда от подкрепата на Европа. Надявам се, че с вашата подкрепа се надявам, че е, един ден е, децата, децата ни ще се гордеят с е, Бахрейн. Благодаря. Сега ще изслушаме присъстващите депутати. Ще дам думата най-напред на господин Георенс. Благодаря, господин председател. Много се развълнувах от разказите, които чухме. Това, което ни разказахте, напомня колко, какъв късмет имаме, че живеем в пространство на мир и правосъдие. То се управлява от върховенството на закона. И законът действително дава възможности, но налага и ограничения. Как можем да разгледаме мерките на, в, на политически и правен аспект. От политически аспект мисля, че парламентът прави всичко възможно, за да бъдат тези теми приоритетни. Госпожо Ченгис, знаете, че Европейския парламент може да полага усилия темата да остане актуална, но възможностите ни не са неограничени. По, по отношение на властите в Турция става дума за убийство, което се извърши в, в страна, в която също има проблеми. Знаем, че разузнавателните служби в Турция са били много добре информирани за това, което се случва. Ако не ме лъже памета, е имало и подслушвания, и винаги можем да поискаме информация от турските разузнавателни служби. Може ли някой на тази а, в тази зала да ни каже какво е било направено, така че в бъдеще да не се допусне подобна нещо. Второ, политическите реакции принц, престолонаследника в Саудитска Арабия почти се прегърна с Путин е, на последната среща на Г-20 и той не е изолиран случай в тази част на света. Не знам дали правим достатъчно, но помогнете ни да, да проучим възможностите за мерки на политическо ниво и за мерки на, е, от, юридическо, от юридическо естество. При всички случаи тази среща е само началото. Радвам се, че участвах на това заседание. Вие повдигнахте реален проблем. Нашата битка за правата на човека е, предполага посочване с пръст на отговорните е, и също така е, предприемаме и други мерки, например с наградата Сахаров – ние насърчаваме онези, които се борят в страни, в които се чувстват изолирани. Парламентът не ги забравя. И последният ряд на наградата Сахаров показва, че парламентът винаги е подхождал с голяма мъдрост при е, подбора на лауреатите. Ето, исках да кажа, че въпреки, че не можем всичко, не сме съвсем пасивни. Благодаря, колегата Енкер. Благодаря ви. Позволете ми да говоря на немски. Желая да се изкажа на немски, за да може думите ми да се чуят от немските политици. Господин Панцери, благодаря ви за тази проява. Крайно време беше да се организира такава. Благодаря и на всички, съгласили се да участват в нея. Както вече беше казано, случилото се с господин Кашоги и на госп... госпожица Дженгис не е изключение. Имало е видеокамери, които са записвали в този момент – беше казано, че на това също трябва да се обърне внимание. Ние трябва да реагираме много по-убедително. Правителството на Германия всъщност реагира, макар че обикновено ги критикувам. В този случай те спряха уражения износ към Саудитска Арабия. Американското правителство обаче не го направи. Всъщност в самото американско правителство в момента има раздор. Упражнява се натиск и върху Венецуела. Венецуела е друга страна, богата на петрол, повече дори и от Саудитска Арабия. Но ето го този външен натиск, който трябва да бъде анализиран от обществеността. Госпожо Ал-Язиди. Мисля, че френското правителство реагира по-различно от това на Германия. Вашето правителство призовава за хармонизация. Аз не съм сигурен, че това ще помогне. Ако става дума за обща реакция в случая с Саудитска Арабия, това е нещо друго. Господин Хеджис беше прав. Този деспотичен режим трябва да бъде санкциониран. Аз съм напълно съгласен. Това не означава да не търгуваме с тях, разбира се, но най-малкото нека не ги хвалим. Аз бях председател на Германската индустриална асоциация 6 години наред. Мога да ви кажа, че наистина се срамувах от германски индустриалисти, които се отнасяха много неохотно към нашите идеи и видяхме, че те и след убийството на годеника на госпожица Дженгис застанаха на страната на Саудитска Арабия. Тук са представени различни страни. По света има 58 мисиомански, но мисля, че в никоя от тях не се зачита човешките права, с единственото изключение, може би, на Тунис. И не знам дали не е време и това да обсъдим макар и европейците да не обичат да говорят за това, ще кажа, че да, ние често говорим за европейски ценности, но нека не го правим, защото ценностите са универсални и когато ние ги наричаме европейски, ние обслужваме интересите на управляващите в страните, чието представители са тук днес. Руснаците ни казват, вие в Европа си имате вашите ценности, ние пък си имаме нашите. Има китайски, мисюлмански, така или не, това са глупости. Трябва да спрем да мислим така. Опрем ли до човешките права, това са всеобщи права и те трябва да бъдат зачитани еднакво и в Европа, и в Тайван, и в Корея. В противен случай ние просто се държим арогантно и това не ни помага. Благодаря ви. Благодаря за вашите изявления, благодаря и за организирането на това заседание. Ясно е, че не всички страни в региона са едни и същи, но е ясно, че има истински проблем с Саудитска Арабия и ОАЕ. Всъщност това е ръкообразно образование. Много съжалявам и за това, което се случва в Катар. То няма как да получи различно обяснение или да бъде описано по друг начин. Трябва да наричаме нещата с истинските им имена. Виждаме, че същевременно Тръмп си затваря очите за Саудитска Арабия. Това е срамно. Е, всички си затварят очите. Дори в Европейският парламент е, ние разглеждаме темата, а пък след това медиите дори не го отразяват. Когато става дума за страни като е Венецуела, се иска намеса, едва ли не и бомбардировки. Докато тук нищо, мисля, че това е политически цинизъм. И ние наистина трябва да се борим за правата на човека и за това те да се спазват по целия свят, във всички страни. Мисля, че три пъти Европейският парламент е пледирал за оръжейно ембарго спрямо Саудитска Арабия. Въпреки това продължават продажбите на оръжие, включително и от Испания. Всеки си затваря очите пред варварствата в Йемен. Ако това беше някоя друга страна, така ли щеше да бъде? Нека ви напомня, че само преди една седмица самата Европейска комисия постави Саудитска Арабия в списъка, който е рисков за страни за пране на пари и финансиране на тероризма. Въпреки това, всички си затварят очите. Защото дори и в Европейския парламент се чува най-силно гласа на елитите, които притежават ресурсите, а не на тези, които страдат заради тях. Мисля, че това е много лошо за демокрацията, за правата на човека и за доверието на гражданите. Виждаме и какви са последиците тези свидетелства, които чухме днес, варварските посегателства и случващото се в Катар по-настоящем, но за това изобщо не се чува в медиите. Мария Рена. Благодаря. Аз не съм член на подкомисията по правата на човека, но съм тук, за да чуя различните свидетелства и най-вече това, което се каза за правата на жените, защото много често при авторитарните режими има един традиционен подход, основан често и на религията, и жените плащат най-високата цена – Наистина, когато говорим за свобода на словото, свобода на пресата, зачитане на върховенството на закона, но след това стигнем до спецификата за правата на жените, някои ни казват не, не, не може тук да има специфичен подход към правата на жените. Мисля, че при Арабския полуостров ние трябва да сме много борбени, борбени що се отнася до правата на жените, е, защото там е, се изпълняват повелите на шарията. Жената си има определена фиксирана роля и е лишена от права на образование – на сключване на брак, на унаследяване, на поемане на контрола на децата. Всичко това, разбира се, е в частната сфера. Която и да е религията, когато тя е стрикна и традиционна, никога не е помагала за емансипацията на жените – Бен Салман през наследник направи няколко предложения, например правото на жените да шофират. И като че ли целият западен свят беше до някъде примамен от този привидно модерен подход към правата на жените, но всъщност това прикриваше много други явления. Виждаме, че Всъщност сега жените се оказват хвърлени в затвора за това, че изразяват своето мнение в Саудитска Арабия. Като говорим за правата на човека, мисля, че трябва специфично да разглеждаме и правата на жените на арабския полуостров. Затова въпросът е как да поставим тези феминистки искания. Не мога да го формулирам с друг термин – Разбира се, казва ни се, че арабският полуостров е различен, затова искам да попитам какви модели да следваме, за да поставим тези феминистки искания. Добре, obrigada, президент. Eh, eh, os vossos testemunhos. Eu, eu não imagino. Благодаря. Не мога да си представя ада, през който са минали. Не знам дали парламентът и Европейския съюз могат да направят нещо. Мисля, че не. Мисля, че те могат да окажат политически натиск, както каза колегата. Държавите членки на Европейския съюз обаче могат да направят нещо и ако не го правят, то е защото не искат. Кое е по... кое би било по-добро? Спазване на правата на човека или контрола върху петрола? Кое е по-важно? Живота на журналистите или договорите за доставки? А, искам също така да напомня за това, че, например, Съединените щати през 2015 година бяха създадени много работни места благодарение на достъпа до пазара до на Съединените щати. В края на петгодишния мандат искам да констатирам с тъга, е, че правата на човека е, заемат второстепенно място спрямо търговските интереси. Поздравявам нашите гости за смелостта да говорят, да кажат истината. Дали ще обърнем поглед към Саудитска Арабия или Венецуела или която и да е държава, ясно виждаме двойния ни аршин – И двете имат а, петрол. С Саудитска Арабия поддържаме добри отношения, защото с тях се разбираме. С Венецуела историята е друга. Това е лицемерие. Вие знаете, всички знаят, че тайните служби на Саудитска Арабия бяха ангажирани а, в а, терористичните нападения на 11 септември 2001 година в Штатите. Смятате ли, че без петрола щяха да се измъкнат ненаказани? друга държава би била заличена от картата, ако постъпи така. Затова просто съм отчаян. И затова ви задавам два въпроса. Мислите ли, че това, което се предложи тук, ще помогне. И бои, боите ли се за живота си, за живота на вашето семейство? Благодаря. Сега ще чуем Роза Мария Джили, ръководител на а, отдел а, арабски страни в Европейската служба за външни действия. Заповядайте. Благодаря. Мисля, че трябва да се наблегне най-много на следното. Мнозина казаха, че не можем да направим кой знае колко. Аз мисля обратното. Европейския съюз може да направи много и се стреми да го направи. Искам да изразя нашата подкрепа за правата на човека. Не на правозащитниците толкова, колкото на правата на човека като наши ценности и наша програма. Ние имаме ангажимент към всички страни от залива по отношение на правата на човека. Поставяме този въпрос в публични изявления – Имаме цяла поредица такива изявления. Или самостоятелни от наша страна или и от а, името на 28-те държави членки. Но това не е единствения начин, а, в който ние проявяваме бдителност към защитането на а, правата на човека в тези страни. Имаме и дипломатическа дейност. Тя не е чак толкова видима на повърхността, но е не по-малко ефикасна в някои случаи и повече. Водим диалог е, в областта на правата на човека и там обсъждаме всички теми, защото наистина ние се безпокоим от свиването на свободното политическо пространство в редица държави – и когато чуем, че това е по съображение от сигурност, ние изразяваме несъгласие. Ако мислим в дългосрочен план за стабилността на една държава, тя не може. Uh, не може да се постигне тази стабилност без зачитане на правата на човека и на правото на свобода на словото. Мисля, че в е, няколко от тези страни именно това е най-проблемният въпрос. Не забравяме същевременно и други важни теми, като например правата на жените – Конкретно по въпроса за Джамал Кашоги, ние се срещахме с Джамал а, при живе. Имали сме неколкократни срещи. Известна е официалната позиция на Европейския съюз. Искам да я припомня, ние призовахме за бързо, пълно и обективно разследване на всички обстоятелства. свързани с извършването на това престъпление. Все още чакаме резултатите. Надяваме се, че ще има пълна яснота. Настояваме пред Саудитска Арабия в нейн собствен интерес да се предприемат мерки да не се допусне подобно престъпление отново. Ясно издигаме гласа си за диалог, защото има други сили, които казват не, защо водим диалог с тези страни? Нека да прекъснем всички отношения. Нашето становище е друго – страни като Бахрейн, например, ставаха пример за национален диалог и изпълнение на редица препоръки, включително най-амбициозните от наша страна, и въпреки това ние не се боим открито да кажем какво мислим за свиването на политическото пространство. Благодаря. Благодаря. Като имам предвид колко време остава, искам да дам думата за отговори. Първо давам думата на госпожа Хатидже Ченгис за отговор на поставените към нея въпроси.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 Тук много се говори за страните от арабския полуостров и нарушаването на правата на човека. Чухме много свидетелски показания, но позволете ми да кажа още нещо. Гибелта на Джамал неговите международни дипломатически усилия, неговото послание чрез неговата своеобразна дипломация не бива да се забравят. Нека да се вгледаме в отделните човешки съдби и да извлечем от тях полуки, които да преобразим в препоръки за промяна на политиката. Семейство на Джамал е много известно с финансови възможности. Джамал беше влиятелна фигура. И въпреки това, толкова известна е, фигура стана жертва на системата. Системата не се поколеба да прекърши живота му. Казвам това, за да кажа колко е жила в системата. Дори в е, Турция той не получи а, е, пълно съдействие. Аз съм турска гражданка, не съм саудитска гражданка. Системата простира пипалата си през границите във всички тези страни. Възможността за защита е крайно ограничена. Журналист, известен обществен деец, бил в Штатите, бил в други страни, обществена личност е с международна известност, добре познат в дипломатическите среди, дори и такъв човек, такава личност стана жертва на тази ужасяваща система. Проблемите е, в страните от е, залива не са специфични само за този регион. Те, те се наблюдават и далеч отвъд него. Ако човек се замисли какво точно се случи, кои са извършителите, каква е опасността, става ясно колко е важно агенции, организации, институции, хора да работят заедно. Парламентът тук и други организации са с много по-големи мащаби. Има различни интереси, различни цели, но когато въпросът опира до ценности, човешко достоинство, то тогава <coughs> нещата изглеждат различно. И тогава става ясно колко важно е да се изкорени злото. Аз съм турска гражданка, живея в Турция, докторант съм. Никога не съм си представяла, че е, ще бъда оплетена от е, е, паяжината на системата и ще пострадам от нея. А сега се оказва, че наистина съм жертва. ще започне или вече е започнало съдебно производство срещу извършителите в Саудитска Арабия, но няма никакви признаци, че то ще се проведе бързо или ще стигне до необходимата дълбочина. Трябва да изобличаваме злото. И да работим заедно на всички равнища. държавни и неправителствени организации и структури в Турция, в Европа, по света, всички трябва да направим всичко възможно, за да наберем политическа сила и политическа воля, за да изкореним злините в света. И в заключение, още нещо искам да кажа във връзка с казаното от господин Хенкел и Разбира се, в историята на Европейския парламент може да има различни противоречия, разминаване на становища, но тук се поставя един единствен въпрос и то е правата на човека и човешкото достоинство. Мога да кажа, че санкциите са полезни, ефикасни, но може би трябва да направим и следващата стъпка отвъд санкциите. Както и вие, господин Хенкел, казахте, всяка от държавите членки може да има своите така наречени държавни, национални интереси. Те са свързани с търговски интереси и спечалба, но тук говорим за нещо съвсем друго. Света ще може да върви напред, когато действително се зачита човешкото достоинство. Трябва да има някакъв механизъм, трябва да има някакво средство, което да е много по-ефикасно да не се ограничава само до економически санкции, да е много по-всеобхватно. Разбира се, аз тук не говоря за война или за търсене на военни средства за решаване на проблема. Далеч съм от тази мисъл. Войната не решава нищо страни, извършили най-чудовищни престъпления, са били заплашвани с война. Дори срещу тях е обявявана война. Това не е довело до промяна на положението. Мисля, че ще можем да намерим този начин, когато говорим за необходимостта от общия усилия. Благодаря. Мисля, че можем да приключим тук, като благодарим на нашите събеседници по време на този толкова важен дебат. Искам само да кажа, че ние имаме ангажимент за отстояване на правата на човека на арабския полуостров. Работим за преодоляване на ембаргото и накрая по въпроса за Касоджи мога да кажа, че това е драма, чието отзвук излиза е, извън рамките на една страна, на един континент. Ние Продължаваме да напомним, че има проблем с правата на човека, но заедно с това трябва да излезе наяве истината. И това е битката, която трябва да водим като Европейски парламент, за да постигнем а, тази цел. А, благодаря и приятен обяд на онези, които ще обядват.